Колеги, ако сте готови да започнем с гласуването, извинявам се на тези, които чакат в залата от известно време. Колеги, гласуването е електронно доклада по изпълнението на директивата за минималните стандарти по правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Анжелика Млинар и Тереза Хименес Бариос са докладчиците. Преди да започнем с гласуването, искам да попитам дали са докладчиците искат думата. Тереза? Благодаря. Много благодаря на всички. Исках накратко да благодаря на всички докладчици и всянка за сътрудничеството. Беше много добро. Този доклад, както можеше да се очаква, е предмет на единогласие между нас, защото ние искаме да защитим всички жертви на престъпленията. Ние казваме, че има държави, които не изпълняват достатъчно добре указанието от доклада ни от 2012 година. Виждаме, че няма достатъчно информация, обучение за полицията, за съдиите, няма индивидуална оценка на нуждите, на жертвата. Може да имаме жертва, която е уязвима, може да имаме дете, жертва на насилието над жени. Има най-различни видове. Ние добавихме и компромис за жертвите на тероризма с оглед на нуждите в Европа. И тъй искам да благодаря на всички докладчици в сянка, секретарията, съветниците от полити... политическите групи, асистентите и разбира се на всички колеги, които са тук в залата. Нека подкрепим всички жертви в Европа, за да се чувстват защитени. You, Teresa, благодаря, Тереза. Госпожо Млинар, also... Е, много ви благодаря. От името на Комисията по правата на жените аз също искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за работата с екипа на Либе. Трябва да кажа, че нашата работа заедно беше много ползотворна. Може би защото по доклада работиха повече жени, може и да е заради темата, но така или иначе беше един много добър опит. Надявам се и при гласуването да видим същия широк консенсус, както по време на работата. Жените като жертви често имат различен опит от мъжете в нашите общества и те се надяват да ги подкрепим убедително. Благодаря на съдокладчиците от двете комисии. Аз говоря от името и на Блинкевичуите, и от мое име. Господин Зилстра би искал да се отпише името му от изменение 75. 78 изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 79, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измен... Компромис 10, пак казва председателя. Край на гласуването. Приема се. Изменение 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 101. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Извинява се председателя. Компромис 11. Моля, гласувайте. 11. Компромис 11. Край на гласуването. Приема се компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 114. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 124. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Имам чувството, че от зелените игла има един глас в повече, отколкото трябва. Okay, so we have one... Colleagues, just one second, please. Okay. Okay, we'll be okay. Don't worry. That's, that's fine. Sorry, colleagues, just a technical... Извинете, колеги, технически въпрос. Изменение 136. Моля, гласувайте. Гласувайте 136, край на гласуването. Приема се. Компромис 14, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Сто и двадесет. Искате ли отново да гласуваме? Изменение 120. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете, колеги, ще трябва да спрем за малко, за да се пренастроят устройствата. Надявам се вашата карта да проработи или да седнете някъде другаде, или да гласувате с ръка. И тъй, колеги, ще трябва да пренастроим техниката. Тъй като машините на Комисията по правата на жените показваха един глас в повече от зелените и от гое. При Либе всичко беше наред. Не искам да кажа нищо друго, това не е политическо изявление, а чисто техническо тъй като вие знаете, че ние сме много скромни. Въпросът е чисто технически. И тъй нека изчакаме да се презаредят устройствата. It's better to do hands. No? Yeah. <coughs> <coughs> <coughs>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 Можем ли да проверим? Не можем. Хайде отново да вдигнем ръка. Моля ви, за, против. Е, и ясно е, че се приема. Изменение 156 за, против. Въздържали се. Тук виждаме, че са много близки гласувалите. Хайде отново. За, против, въздържали се. Какво мислите вие? Приема се. Не, не се приема. Ще трябва да проверим. Е Ето, затова е най-добре електронно да се гласува. Все още чакаме, така ли? Count that one. This counts. Okay, on 156, we're just going to count who's for. So... 156 ще трябва да проверим. Дигнете ръка. Sorry for this. Twenty-two in favor. за. Против сега да видим. Моля ви, вдигайте ръка. Моля ви, не дайте да сваляте ръцете още. Двадесет и четири гласа за, 22 против, приема се. 121. Моля. За, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, приема се. 159 за, това отпада, компромис 19 за, против, приема се. Изменение 122 за, против, въздържали се, приема се 162 за, против,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 въздържали се, приема се. 193, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 197 отпада, 195 за, против, въздържали се, приема се. 198 Искахте да проверим 195. Добре, да проверим 195 за. Можем ли електронно да проверим? Не, все още не работи устройството. Моля ви, ръцете горе. За. Двадесет и трима за. Против.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 Съжалявам, но трябва. За. Приема се, ясно е. 205 за. Против. Въздържали се. Приема се. 205 за. Против. Въздържали се. Приема се. 206 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 25 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 и 22 за, против, въздържали се, приема се и 23 за, против, въздържали се, приема се и 24 за, против, въздържали се, приема се и 25 за, против, въздържали се, приема се и 26 за, против, то отпадат 27 за, против, въздържали се, приема се 228 за, против, въздържали се, приема се и 29 за, против, въздържали се, приема се сега искате електронно гласуване, така ли? Точно когато вече съм в ритъм, 220, компромис 27 приема се. Нека да продължим в същия дух. 234 за против въздържали се приема се, компромис 28 за против въздържали се приема се.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 245 за, против, въздържали се, приема се. 247 за, то отпада. 246 за, против, въздържали се. Сега вече никой не си вдига ръката. Хората се измързеливиха, защото машините проработиха. Нека да гласуваме електронно вече. 246, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 248, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Позовавания 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Можем ли да гласуваме анблок от 8 до 13? От 8 до 13, моля, гласувайте. А, има възражение. Добре, 8. Моля, гласувайте. 8. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 9. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 12. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 13. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14 и 15 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16 и 17 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 и 19 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 и 19 идентични. Моля, гласувайте. 18 и 19 отново, ако обичате. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Това беше 24. Не, 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30 устно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Искате по-бавно да гласуваме. Добре. Добре, по-бавно. 30 се приема 31 устно изменение. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 32. Моля, гласувайте. 32. Край на гласуването. Приема се. Ето виждате, сега съм по-бавен. Дори и машинките се, започнаха да се бавят. Какво става с устройствата? Нали приключихме гласуването? Are we doing 33 again? 33 again. 33? 33 ли искате да гласуваме пак или 32? Добре, 33. Да гласуваме отново 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 42. А, вече го гласувахме. 44. Моля, гласувайте. 44. Край на гласуването. Приема се 45. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 5, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 66 и 71 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 73. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 75, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 76, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 77, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Уважаеми колеги, сега пристъпваме към окончателното гласуване. По моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Приема се 42 гласа за, 4 против и 2 гласа въздържали се. Поздравления на докладчиците. Благодаря ви за търпението, колеги. Извинявам се за проблемите.